на Европа, изпълнен от филхармоничния оркестър на Страсбург с диригент Реми Арбрам. Grazie maestro, grazie a tutta l'orchestra. Благодаря на оркестъра и на диригента. Припомням ви, че съгласно член 14 алинея 2 от правилника за дейността на Европейския парламент, под председателството на напускащият поста си председател не може да има разисквания докато не се направи проверка на правомощията и не се в длъжност